Включете се микрофона. Няма проблем, ако някой ми крещи да млъкна, както направиха господата от е, ЮКИП в този демократичен парламент. Но ако друг ме нарича е, фашист, това отива малко по-далече. Не познавам по име всички господа, но очаквам извинение защото ни нарекоха фашисти. Eh, Извинявайте за Съжалявам за това, че са ви обидели и, на нас ни, и нас ни нарекаха фашисти и то многократно. Казвали се ни, че поведението ни е шокиращо, позорно, срамно, ако това не е обида, бих искал да се позова на правило 191, госпожо председател. Това е искане от нашата политическа група за прекратяване на, на е, дебата на заседанието е, би трябвало да се гласува незабавно. Това прекратяване временно за 30 минути не решава въпроса. Ние искаме да прекратим заседанието ние не искаме да прекратим заседанието в момент, когато се обсъжда толкова важен въпрос, като положението в Бурунди. Това е много важно, разбира се. Въпросът обаче е, че и това е принципна позиция. Въпросът е, че въпросът, темата е толкова важна, че е важно да се позоваваме на съответните, на правилника по съответния начин. Благодаря, Председателката, бих искала да информирам депутатите, че всъщност точно това направихме. Правило 191 Позовахме се на това правило. Друг процедурен въпрос има ли? Извинявам се, госпожо председател, но никой от моите колеги нямаше намерение да премине, да, да, да отмине с мълчание факта, че ни нарекаха фашисти. Не сме готови да приемем такава обида. Това е много сериозна, е, много груба обида и е тежко нарушение на член 11 на свободата на изразяване. Никой не може да нарича някого фашист, особено тук, в тази зала е, и особено хора, които, чието, чието пра, отци са е, загивали в, били захвърлени в е, лагери или са били партизани. Моля ви за търпение. Наистина въпросът е важен. Бих помолила всички депутати да проявят е, търпение, да се изслушват и да чуват това, което и аз казвам. Може би все пак има интерес в залата към това, което е, се случва. Колкото до 191, вие имате процедурен въпрос ли? Заповядайте. Госпожо председател, имам конкретен въпрос, е, макар че не е по същата тема. Госпожа Юто е довела е, своето бебе в е, е, залата. Господин Шулц не позволи аз да внеса 8-месечното си бебе. Защо на мен беше събранено, а тя го прави? mégiscsak folytatnánk ezt az ülést annak rendje módja szerint. A 190... Добре, нека все пак да продължим с заседанието. На основание член 191 групата е, Европа, свободата и проекта демокрация поиска прекъсване на заседанието. Поддържате ли това свое искане? Ако да, ще гласуваме. Ще помоля депутатите, които са за прекъсване на заседанието, да гласуват сега. No. Okay. You don't want the vote to happen. Okay. Mad... Can you hear me, Madam Chairman? My... Чувате ли ме, госпожо председател? А, микрофона ми не съм сигурен, че работи. Искате ли да чуете какво искам да кажа? Искате ли да ме чуете? Okay. Madam, I can stand here until I know that you can... Мога да стоя тук, докато сте готови да ме изслушате, защото искам да отговоря на въпроса, който ми зададахте. По отношение на член 191, вие сте права. Ние поискахме да бъде прекъснато заседание. Е, много се радвам, че всички побързоха да дойдат тук, защото ги повикаха по имейла или по телефона. Искате ли да говорите вместо мен? Аз а, ще спра след като ме прекъсват. Да, да, искате ли да спра? Госпожо председател, ние съвсем ясно се изразихме, съвсем ясно казахме какво гласи този член. Член 191 гласи, че заседанието може да бъде прекратено или прекъснато в хода на дебата искане от политическа група или от 40 депутати. Ние поискахме това от името на нашата политическа група. Това искане трябва да се подложи на гласуване незабавно. Ние искахме незабавно да се гласува това предложение, но гласуването беше отложено с 30 минути. Затова нашата политическа група ще помисли в следващите няколко часа дали да не дойдем отново с същото искане. Знаем какви са правните последици от това. Правилата бяха нарушени, така че ние ще се върнем след известно време към 9 часа. Само да ви кажа, че можем да се върнем, ще потърсим съвет от юристите и да видим какви са правилата в тази тази институция. А, за сега отегляме искането си и ще го поставим отново в 9 часа вечерта. Köszönöm, Mr. Wolf. Mielőtt е, félreértés lenne, е, természetesen... Стават недоразумения. Разбира се, че прекъснах заседанието, защото хаосът беше много по-голям, отколкото е в момента. имам а, правомощието да го направя. Съгласно член 22, тук не е позволено да се говори по телефона. Внимавайте, ако обичате, защото отново ще загубите нишката. Онези, които са за продължаване на дебата, нека да гласуват за. Онези, които са против, да гласуват против. Моля, гласувайте. mindenki követhet el hibát, én is hibát követtem el, és megkövet. Всеки може да направи грешка, а сега също сбърках, моля за извинение, но обстоятелството са такива, моля да ме е, извините. Грешно ви обясних. Сега гласуваме за продължаване на прекъсването. Т.е. гласуваме за прекъсване на заседанието. Точно обратното на това, което казах преди малко. Надявам се. Е, е, всъщност трябваше да ми кажете, може би сега ще ми се смеете, но. Но просто допуснах грешка. Ешки... A szavazást lezárom. Прекратете гласуването. Mint látják képviselőtársaim, a vita folytatódik, és hogy ne legyen több le... Виждате, че членовете искат да се продължи заседанието. За да не дойдете в 9 със същата идея, Е, да знаете, че няма да ви дам възможност да го направите. Следващия оратор от списъка е госпожа Валериано за 3 е, минути.